Proszę Państwa, może zaczniemy już, bo czas ucieka. Може би наистина е време да започваме, уважаеми колеги. Предстои ни да обсъдим твърде важна тема, а именно едно представяне относно опазването на селско-стопанските почви в Европейския съюз. Това е едно изследване, поръчено от нас. Негови автори Негов автор е консорциум от различни експерти, а именно от изследователския център по растенията в Вахенинген, Нидерланди, университета Аркус в Дания и университета от Кордоба, на град Кордоба в Испания. Както обикновено, политически отдел 2, е, Б е ресорния и така целта е да обозрем а, връзката между почвите и земеделската дейност, какъв е начинът да съхраним почвите и какви да, ги, да управляваме почвите и какви резултати можем да очакваме. Казвам добре дошли на нашите експерти. доктор Ирхайн е, Тенберхе и доктор Шрёдер от университета Вахенинген. Изследването обхваща и различни форми на взаимодействие с енергетичен ефект, а, с други фактори. Биоразнообразие, околна среда, запазване на почвата. Разширените агро да земеделски и горски почви, както и други явления, отрицателни явления, а, като оплътняване на почвата и а, контаминация са сред най-важните въпроси. Ние говорим твърде малко за почвите, отделяме им твърде малко внимание. Водата и въздуха се радват на много по-голямо внимание, но всички ние Знаем, че различните препарати за растителна защита, различните торове дават своето отражение върху почвата. Така че темата може би е за първи, но не и за последен път на нашето внимание. Тя е твърде интересна. Сега позволете да дам думата на нашите уважаеми експерти, господин Тенберхе. Имате думата, господин професор. Заповядайте. You, Благодаря, господин председателю, уважаеми госпожи и господа, уважаеми евродепутата, депутати и на членовете на Комисията по земеделие. Е, за мен е особено удоволствие днес да ви представя Поръчената от европейски, поръченото от Европейския парламент проучване е, за състоянието на почвите. Представям ви е, господ, моите е, колеги, е, доктор Олесен и е, господин Сервера от е, университета в Кордоба. Позволете като начало да ви обърна внимание на някои аспекти на почвите, начина на съхранение на почвата в общи линии ще се придържам към структурата на доклада е, и така няколко думи за това какво е предназначението на почвите, какво означават почвите за нас. Окей. Okay. Ще започнем с действия с предназначението на почвите, след това видове почви, основни опасности за почвата и връзката им с управлението на селското стопанство, какво представлява и самото управление на почвите. След това ще разгледаме различни аспекти, които имат роля при оформянето на политиките и ще поговорим за начините на постигане, на изработване на подходяща политика. В, накрая ще имам, избира се, и заключение. Тук крайно упростено е показана връзката между управлението на почвите, след малко ще се върна на темата управление на почвите, какво се състои то но как това се отразява на качествата на почвите, на биологическите им, физическите им, химическите им качества, физичните и химичните качества, които имат отражение върху плодородието и други процеси, е, които са външни и които имат отношение към качествата на почвата и отражението на управлението на почвите върху тези компоненти. Имаме дейности, които подпомагат, е, които са свързани с почвите, е, а също и пряко от и управление на почвите с пряко отношение към дейностите, свързани с почвите. Ще посоча и конкретни примери. И така, дейностите, свързани с почвите, Разбира се, във всеки доклад ще намерите отделен, може би доста по-дълъг по списък, класификациите са различни, но на мен ми допадна това простичко изброяване на основните дейности. Какво ни дават почвите на нас като общество? Е, разбира се, кул, е, земеделски култури, за и прехрана, е, за биомаса, за фораж, за нехранителната промишленост, текстилни влакна и така нататък. След това почвите ни гарантират поне по, по предназначение прясна и чиста вода в момента няко, доста дейности се отразяват отрицателно на това. След това, повторно използване на ресурсите, почвата може да се разглежда като огромен биохимичен реактор, е, където е, вкарваме, така да се каже, определени елемента и реактора ги преработва в рамките на един цикъл е, с при което материалите и веществата се връщат в почвата за повторно използване. След това местообитание на биоразнообразието и тук нашите дейности спрямо почвата се отразяват на биоразнообразието. И разбира се, биоразнообразието е изключително важно за а, земеделието и това тук можем да кажем, че връзката не е прияка, към, но връзка с земеделското производство има. И климата. Климата също е обвързан с определени цикли, въглерода, водата, която, кръговрата на водата, която се изпарява, връща се в, на земята и така нататък, са ви познати неща. Всички тези дейности под един или друг начин се влияят от функцията и качествата на почвата но разбира се, тук важна роля играе и управлението на почвите, човешката дейност. Проект Landmark неодавна изведе тези основни дейности, но разбира се, пак казвам, те с, не се изчерпват с това. Настоящата диаграма също е от проекта Smart, Smart Soils, Виждате биологичните, химичните и физичните качества и отражението им върху здравето, хранителните вещества и водата, което в крайна сметка се отразява на производството на земеделски култури, но и други екосистемни услуги и начина по който се натрупва въглерода, как влияе на почвите, как може да бъде третирана и управлявана органичната материя по отношение на почвите също е много важно но всичко това е свързано и с управлението на водата, и с някои заболявания, които се зараждат в почвата. Но в общи линии това означава много връзки между де, функцията на почвата и резултатите. И отново се връщаме към първата диаграма, като тук въвеждам тези две червени елипси. Мисля, трябва да решим дали запазването на почвата означава само съхраняване на почвата, процесите и свойствата, или включваме в опазването на почвата и гарантиране на дейностите, свързани с почвата. Искаме ли да запазим и тези дейности? Така че много е важно да направим разграничение за нас, авторите запазването на почвата трябва да включва и дейностите свързани с почвата. Така че да помислим не само как да съхраним почвите, но и как да избягваме практики с отрицателно отражение върху тези дейности може да има различни резултати, понякога отрицателни, понякога положителни разпределение на видовете почви. Един мой учител на времето казваше, че видовете почви да са истинска пъстра черга, красота за радост за очите. Тук изто, и целта ми не е да се впускам в подробности, но да подчертая, че почвите са много разнородни в Европа. Има различни климатични зони, социално-економически условия и това само по себе си прави управлението на почвите и евентуалните резултати ам, много различни. Местните условия са много-много различни. Това означава, че всякаква политика, която ще разработваме, трябва да стъпва на местните особености, региони, климат, почви и така нататък, няма панацея и така, общо валидно решение. И така, опасността за, опасностите за почвите много са, ние сме ги посочили накратко в нашето проучване. Ако ви интересуват подробности, можете да погледнете доклада на проекта РИКЕР. Там ще намерите много подробна информация. Джени Столтен от Норвегия е автор на този доклад. При нас само накратко, но аз след това няма да ги разглеждам. Основните опасности за почвата са ерозия под въздействието на вятъра и водата, свличания и наводнения, торфени почви, които, е, както и минерални почви, които водят до е, намаляване на въглеродното съдържание, е, торфени почви, които изцяло се градят на въглеродни включвания оплътняването, нитрифицирането, е, замърсяването или контаминацията на почвата, може би не толкова в земеделието, но все пак има и замърсени почви, е, както и е, повишаване на окисляването на почвата, ниската, ниската, ниското плодородие на почвите, те са изброени тук, но не са от толкова сериозните проблеми. А, опустиняването, особено в Южна Европа, е много важен въпрос. Загубата на биоразнообразие се споменава на много места. Много е трудно да го квантифицираме и да изработим конкретни мерки. Ние решихме да не се впускаме в подробности по този аспект. Тук елементите са различни но на първо място ще спомена за, за, за заболяванията, проистичащи от почвата и разбира се неправомерното освояване и преотреждане на почвите за вземането. И така, торфените почви, основно в Северна Европа, те са сериозни запаси, съдържат сериозни запаси на въглерод. Те съдържат двойно повече въглерод, отколкото всички горски почви. Те са много важни за емисиите в Европа, около 2% от годишните емисии на твърди гори, на изкопаеми горива е, проистича или е свързано а, е, с е, торфени почви. Друг вид почви а, с много въглерод са земеделско-горските почви, както и пасищата. Знаете, че те имат пряко отношение е, към е, ролята им. Ето, вдясно, накратко, справка за е, разпространението им. Виждате, има страни с над 10%. Ето Трансилвания, Испания, Германия, Южна Франция, където има много пасища а, също и последните а, така крайно неприятни, тъжни вести от Португалия се отнасят за същия тип насъждения и почви. пожарът означава, че целият този въглерод ще се превърне в въглероден двуокис с всички проистични от това последствия. И така, Опасностите, предходните две системи трябва да се разглеждат на като, като такива, докато торфените и горските горско-полските почви трябва, не са особено податливи на различните практики. Докато тук говорим точно за почви, които се влияят от дейностите. Няма да се впускам в подробности за ерозията, но е, и е, някои от тях включват различни форми на а, набраздяване и напукване на почвата. Затова искам в този случай имаме сериозна загуба на почви. Прекомерното оплътняване на почвата с напредващата механизация и специализиране, включително и на селско-стопанската техника, е много трудно да избегнем тези тежки машини. Те допринасят за по-висока производителност. Оплътняването на почвата е просто неизбежен и за жалост практически необратим процес. Таки така оплътнени почви няма да се възстановят. Това се това води своите последствия относно движението, значи възможностите за развитие на коренови системи, на движение на водата, а от тук може да се развият празникови, парникови газове, които са доста по-сериозна опасност от въглеродните съединения. И така, възможността за използване на почвата е добре документиран. Има начин да се изчисли по какъв начин да се управлява машинния парк, за да се избегнат нежелани ефекти. Няма да се впускам в подробности, ще кажа само, че начин има. Това е един от примерите, посочен от университета Аргус. Има възможност за очертаване и управление на процесите. И така, управление на почвата. Започваме с обработката, разбира се, и всички форми. След това управление на плодородието, на водата, на различните култури, които по-скоро трябва да подобрят състоянието на почвата, да допринесат за нейното развитие и не са преки продукти. Управление на различните остатъци е, в зависимост от това е, как е, се развиват нещата, дали остават в почвата или проникват в почвата или остават на повърхността. И разбира се, формите на земеделие, екологично, консервативно и така нататък. Всичко това попада под рубриката управление на почвите. И тук няма да се впускам в подробности, но това е част от проекта Catch Sea, начин на обработка на почвата. На баз... проекта стъпва на разговори с няколко хиляди фермери, които оказва се са пределно наясно с, с, с важността на въпросите. В края на кращата те живеят от това. Това е техния поминък а, има научни дебати, че трябва да привлечем вниманието на фермерите по тези въпроси. Оказва се, че те са си съвсем наясно, но а, а, има редица други въпроси, които трябва да се обсъждат с тях. Така че въпросът е управлението на почвата да се осъществява така, че всички дейности, за които говорихме, да бъдат изпълними и фермерите да се справят с затрудненията. Няколко общи принципа е, и така е, съхранение на почвите, <clears throat> въвеждане на, на пресен нов е, биологично чист материал, което допринася за запазване на фауната и флората в почвата, обработката на почвата. Вече говорих за това, че движението на тежките машини оплътнява почвата и освен това на чужди, непознати видове растения може да доведе до развитие на болести. Затова е много важен оборота. Това са абсолютно общо приети принципи. Има други моменти на мен, управлението на почвата, но по, по които мненията се разминават. Тук разминаване няма всички отчитат тези моменти. Разбира се, различните принципи могат да бъдат задълбочени и разгледани в подробности. И така, много често се говори за практики за подобряване на състоянието на почвата, включително и в Хоризонт 2020 се говори. Това са практики за съхранение и подобряване на почвата. В средата виждате изброени някои от тях в сравнение с конвенционалните стандартни практики в ляво. Често се предлага да се насочи, да, да загърбим старите практики и да тръгнем към средната колонка. И все пак е, всички от тези практики имат своите слабости. Виждате ги в дясно. Да речем необходимостта да се е, следи развитието на плевели. Това означава хербициди. След това отражение върху водата при различни култури, които са в конфликт на стандарт, с стандартните култури. Искам да кажа, че никъде нещата не са идеални. Винаги има и минуси. Тук сме из, изброили някои мерки с сейдбооборот, покритие на почвата, минимална обработка, без пестициди е, и съответно е, оформянето на пасища. Ето откъде тръгнахме всъщност. В различни цветове сме показали дали тези практики имат положителен или отрицателен ефект върху първичното производство, регулиране на водата, климата, биоразнообразието и хранителния цикъл. Е, трудно може да се намери и не се намира всъщност чисто зелена колонка, с изключение на може би за биоразнообразието в много случаи обаче и по тази колонка могат да се дадат възражения. Политиките, какво да влезе в тях? Трябва да се направи конкретен избор. Почви или дейности, свързани с почвите Разбира се, дейностите са по-важно по после да се предприемат действия, които да са повече или по-малко положителни а, натрупаният въглерод в почвата на първо място трябва да се запаси и да не се загуби земеделската земя в процеса на урбанизация. След това мониторинг и прилагане на политиките. <clears throat> Мониторингът трябва да бъде на ниво ландшафт, да се следи в е, развитието на ландшафта, докато приложението означава дали фермерите наистина а, е, прилагат съответните мерки. Това става на ниво селско-стопанско предприятие. Подходът е различен, защото мониторингът на почвите сам по себе си е на практика невъзможно. Невъзможно е дългосрочно мониториране на почвите това би бил скъп и продължителен експеримент. Затова на практика смятаме, че е по-добре да следим отражението, резултата на прилаганите мерки а, и да се следи за изпълнението на мерките от фермерите. И така, слабостите, минусите, затрудненията, това разбира се предполага обмен на знание, предоставяне на информация, изграждане на мрежи. Това са подхода свързан с системите АКИС, много важни. В противен случай <clears throat> фермерите ще си останат оградени в старите си предразсъдъци план, интегрален план за управление на почвите. Това би било добра идея просто да задължим фермерите да изготвят план за управление на почвите и по отношение на съдържанието на въглерод, и по отношение на евентуални огнища на болести и да се отчетат местните особености, като се използват и знанието на специалисти, които разбират от подобряване на тези дейности и различни основания за класификация на опасностите. Трудна задача. Винаги присъства известен субективизъм в рамките на системата. Ние сме използвали като основни критерии ерозията и оплътняването на почвата. Първо, защото те присъстват в глава 6 на годишния доклад на базата на различни критерии и смятаме, че тези рискове заслужават особено внимание. В заключение – ние смятаме, че трябва да съхраняваме дейностите, свързани с да не толкова самите почви, освен в определен фундаментален план. Много е важно да отчетем колко различен е контекста и че има минуси, трябва да се направи класификация, класация на мерките на място. Вече казах, че за задължителните планове за управление на почвите наблюд, мониторинг на ниво ферма, практиките, е, установяване на резултатите, насърчаване на иновациите, за да се преодолеят е, е, бариерите и тук накрая ние предлагаме как да се запазят системите, особено високо въглеродните почви, защото изгубили се веднъж въглерода, връщане назад няма. Много е трудно да го върнем. Искам, това има много отрицателни страни, така че трябва да действаме, докато все още има въглерод. Начин на съхранение на земеделските земи и да се следи <clears throat> за ерозията на почвата от водата и оплътняване. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви. Бих искал да пожелая добре дошли на гостите на един от нашите членове на парламента. Добре дошли на групата представители на Френската камера на сълскостоманските производители. Присъствате на обсъждането на изключително важна тема. Надявам се, че заседанието ни ще ви бъде интересно. Сега нека да чуем господин Дес, Андрею, Шрайер и Донано. Teraz ще му види господа Бабача, zarządzać czasem. Пан poseł Des. Моля ви, бъдете кратки, за да имаме достатъчно време. Господин Благодаря, господин председателю. Благодаря сърдечно на господин Тенберхе за интересния доклад. Чухме интересни неща. Искам да кажа, че от години следя информация от вашия университет и знае, че работите чудесно. Е, споменахте няколко въпроса. Имам въпроси. Знаем колко различни са почвите в Европа. Смятате ли, че е уместно политиката да въведе задължителни изисквания за Европа? да речем 160 кг азот на определена единица площ. Не смятате ли, че ще има почви, за които това ще е много, за други малко. Аз съм от Бавария. Там се оказва, че дори с 300 килограма а, с, торове не, не се явяват никакви нитрати в почвата и в водата. А, мисля, че тук науката трябва да ни помогне да вземем политически решения. След това се идва оборота. Как а, а, какво мислите по, по този въпрос? Аз от 14 годишна възраст е, се занимавам с земеделие и знам е, каква е ролята на бобовите култури а, е, за развитието на почвата. Искам да чуя вашето мнение за сеидбо оборота мисля, че можем да постигнем много за подобряване качеството на почвата. По един въпрос ще ви възразя. Тежките машини ние имаме един трактор 30 конски сили, но той е по-тежък за почвата, отколкото големия комбайн с гигантските колела. Значи, нека не клеймим големите машини защото много често хората, които не са от селски райони, смятат, че с големите трактори съсипваме почвата. Напротив, те са много по-добри за почвата, отколкото старите малки трактори. Просто за уточнение. Ерозията. И пак ще се върна на оборота. Ако имам рапица едната година, засявам и я в, през есента и я събирам на следващата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 Благодаря и на нашите гости за техните думи. През 2006 година комисията предложи директива за създаване на рамка за опазване на почвите. Както знаете, предложението за тази директива бе отхвърлено. Минаха няколко години, откакто комисията направи подобно предложение. Смятате ли, че сега е удачно време за излизане с ново предложение? Опазването на почвите означава да се преразгледа модела за развитие – Непрекъснато говорим за агроекология, което означава, че трябва да се инвестира в агрономията. Това са инвестиции, които забравяме в селското стопанство. Не трябва да забравяме и околната среда и възможността за производство на всяка една екосистема. Вие какво смятате за този подход? Ще се изисква и промяна на използваните технологии, но така ще се повиши производството на естествените местообитания. На следващо място, смятате ли, че вече от дълго време страдаме от липса на достатъчно познания за почвата? Може би можем да произвеждаме повече и по-добре. Смятате ли, че трябва да се предприеме на европейско равнище някаква инициатива в това отношение? Бих искал да чуя вашето мнение. На следващо място, как бихме могли да помогнем на селското стопанство и селско производители? за да можете да опазват в по-голяма степен почвите. Благодаря ви. Просто наистина отлично беше вашето изказване, но бих искал да допълните малко казаното от вас. Благодаря. Госпожа Шрая. Благодаря ви, господин председател. Доклада от комисията ЕКОН ни бе изпратен тази сутрин и съдържанието му наистина е шокиращо за селскостопанските производители. Надявам се, че ще имаме допълнителна информация за това. Вие говорихте за различните ограничения. Аз бих искала да взема повод от това, което каза господин Дес и да попитам. Не трябва ли да отделим повече внимание на а, това, което произвежда започвате и да говорим за една кръгова система. Ако искаме реалистично бъдеще за нашите фермери в Холандия, е добре а, да имаме място и за новаторството. Много се говори за а, дроновете, за безпилотните самолети. Извинявам се, а, но наистина непрекъснато ми задават този въпрос и аз искам да знам какво да отговоря. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, l'étude porte sur les... Господин Денано, благодаря, господин председател. Тук проучването ни говори за заплахите и за възможностите пред почвите. Климатичните изменения, слънцето се отразяват на производството и би трябвало да се възползваме максимално от възможностите, които ни дават почвите. Това означава да има седмо, обращение, за да може да се запази по най-естествен начин качеството на почвата. Вие говорихте за въглерода. А, да не забравяме азота и фосфора. Това означава селскостопанските производители да имат по-задълбочени познания. В Европа имаме недостатъчно производство на белтъци Господин Дес спомена а, този момент, но аз бих искал да задълбавам допълнително. Смятам, че е важно да задълбочим дискусията, но бихте ли могли да кажете и вие вашето мнение? На следващо място. Селскостопанското производство често е предназначено за производството на горива. Как да запазим азота в почвата? Съвместими ли са тези две неща? Какво можем да направим на европейско равнище, за да може селскостопанските производители да са по-добре запознати с качеството и опазването на почвата? Благодаря ви. Yeah, Благодаря много за презентацията. Беше изключително информативна и поставяте в светлината на прожектора една тема, която някакси до сега подминаваме в аграрната политика – почвите. Вие сам казаха, че се нуждаем от задължителни планове за стопанисване. Какво значи? Това е част от следващата ни програма да задължим е, фермерите да третират почвата по определен начин. Е, ще, ще обсъждаме отново Европейската директива за защита на почвите, която някакси изчезна от сцената. Знаете, в Германия имаше много наводнения е, основно засегнати бяха посеви от царевица от през последните години имаме изключителни проблеми с разрушаване на почвата от вятъра. Общо взето проблеми, които до сега тормозеха щатите. Какво да направим с други думи? Да включим това в нашата програма за работа. Благодаря е, за различните форми на необработване или на е, ам, внимателно третиране на почвата, различно, различни са и така нататък. Казахте, че необработката или е, повърхностната обработка на почвата не е единственото решение е, но е, се радвам да чуя да говорим по този въпрос. Какво ще кажете, ако задължим фермерите да засяват 10% от своите площи с технически култури, така че да се възстанови здравето и структурата на почвата. Идвайки в Брюксел, пресичам цяла Германия и най-плодородните е, и територии. Общо взето пшеница, пшеница, царевица, малко захарно цвекло сега е така, но мисля, че не бива да продължаваме така, защото темата за <clears throat> ротацията на културите трябва наистина да се вземе сериозно. Госпожа Хайкова. Uh, Благодаря и на двамата ни гости. Имам два въпроса. Първият. По-добрата почва представлява ли добър инструмент за смягчаване на ефектите на климатичните изменения? Какъв е потенциала за намаляването на въглерода? На следващо място показахте ни диапозитив с различни мерки и евентуалните минуси. Бих искал да попитам във връзка с минималната обработка на почвата. Смятате ли, че тя ще се отрази добре на климатичните изменения? Ако има по-малко обработване на почвата, то тогава емисиите а, на въглероден диоксид ще бъдат по-малки. Относно торовете, казахте, че това е добре за регулиране на климата. И аз се питам защо. А, защото ще спестите от изкуствени торове. На следващо място казахте, че а, регулаторната рамка може да има отрицателен ефект. Смятате ли, че ако се използват естествени торове, ще има по-малко нужда от обогатяване с други хранителни вещества. За да имаме добро качество на почвата, смятате ли, че трябва да избегнем изтичането на хранителните вещества след големи дъждове, например? Господин Агнио. Господин председател, на мен се пада да кажа, че качеството на почвата няма нищо общо с Европейската комисия. Това въобще не е в правомощията на Европейския съюз. Това вече го казах за горите на няколко пъти. Европейската комисия си присвоява правомощия, но тя няма нищо общо с тази тема. Селскостопанската земя е важен актив и тя е частна собственост. А сега, доколкото разбирам, казвате, че селскостманските производители позволяват да има ерозия и се гаврят едва ли не с земята, но това не е така. Много често получавам мейли от фермерите и те обикновено са тези, които или не обработват земята, или го правят в средна степен използват и машини. И сега се стигна до етап, в който се използват много малко машини. Структурата на почвата се подобри значително, но всички те зависят от глифозата. Какво прави обаче Европейския съюз? Прави всичко възможно, за да забрани използването на глифозата. Някои съскостопански производители трябваше да се лишат от хиляди хектори и от хиляди конски сили, за да могат да работят. По този начин спестиха от въглеродни емисии и трябва да ги насърчим, а не да ги наказваме. Относно влушаването на качеството на почвата. Много е трудно за някои фермери, чиято селскостопанска земя е на склон Но селскостопанските производители не са толкова глупави. Фермерите, които а, отглеждат а, неподходящи култури на съответния терен, го съзнават и променят практиката си, а, защото те желаят да запазят своя актив селскостопанската земя. А вие тук правите само глупости. Gracias, presidente. Yo quisiera благодаря. Искам да благодаря на професора за неговото изказване. Много беше интересно. И един конкрин, конкретен въпрос. Тук сме обсъждали многократно модела на опазване с, с, с цел по-малка ерозия на земята, по-малко обработка, по-малко движение просто, за да не се предизвиква ерозия и да има по-добро опазване на почвата. Бих искал да ми отговорите като експерт. Смятате ли, че този модел на опазване се нуждае от използване на хербициди от, с глифозат, дифузатен тип. И бих искал да, да знам какво е вашето мнение. Това ли е модела, който опазва най-добре почвата и това ли е модела за бъдещето? Господин Калиновски. Dziękuję Благодаря. Господин председател, изключително интересна презентация. Два кратки въпроса бих искал да задам. Навсякъде по света, включително и в европейските държави, селскостопанските производители все по-често решават да използват добра техника и микроорганизми. Това е съпътстваща технология, която има за цел да, прове, да подобри структурата на почвата, да я обогати с въглерод. Вие натъквали ли сте се на подобна технология? А, проучвали ли сте я във вашите изследвания? Смятате ли, че трябва да насърчим тази практика? Трябва ли това да бъде част от екологизирането на ОСП? Госпожа Милер. Благодаря за направеното изследване. За съжаление закъснях и не успях да чуя цяло чудесната ви презентация, но имам няколко въпроси. Изследване на почвите. В нас в Германия всеки фермер трябва да прави изследване на почвите, които обработва с, с, с съответните последствия. Колега колегата Дес обясни, е, че ние имаме е, ние живеем в а, е, район с много пасища, където пет пъти се коси тревата а, годишно. Имам е, съответно, това има съответно отражение върху въглерода. Но имате ли впечатление доколко фермерите в Европа изследват почвата си? Ползват ли е, компетентни консултации? Знаете ли нещо повече е, за това как се отразява по-малката обработка върху качеството на почвата, защото се говори вече по този въпрос. Важно е да имаме по-конкретна информация във връзка с темата. Więcej zgłoszeń od pani i panów posłów? Nie widzę. Мисля, че с това приключихме с членовете на парламента, които да искат да зададат въпрос. Тогава нека да се присъединя и аз към въпросите. Смятате ли, че Сидбо обращението е вече остарял метод? Как гледате вие на биологичните условия и тяхното отражение върху почвата? Говорихме за оран, за обработване на почвата. Смятате ли, че те също са част от миналите технологии? И накрая водното съдържание на почвата. Повишава ли се то или се понижава? Как се променя водното съдържание на почвата? и каква е ролята на почвите за предотвратяване на климатичните изменения. Благодаря ви. Сега имате думата за отговор. You, Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите за много уместните въпроси. Ще се опитам да отговоря по дълно на всеки въпрос. И ако случайно така не сумея или пропусна някой въпрос, много ви моля да ми, отговор, да ми го напомните, на музикалище. Ще се опитам да прегрупирам въпросите и да отговоря едновременно, защото много от въпросите, които повдигнахте, могат да бъдат обединени и моя колега също ще отговори на въпросите, които касаят неговата работа. Сега ще започнем с, доклада, с въпроса на господин председателя, защото той обединява няколко от проблемите, които бяха повдигнати тук връзката между управлението на почвите и промените в климата. Очакваме все повече стабилност в климатичните условия, повече горещини, повече а, суши и същевременно а, наводнения, така че бяхме свидетели през последните години на пролетни наводнения, последвани от засушаване. Така че управлението на почвите трябва да бъде насочено към укрепване на почвата за да може тя да се справя сама с тези екстремни си, ситуации, т.е. да може почвата да се приспособява към а, външните условия и по този начин да могат а, и а, фермерите да, да я управляват по-насочно. Колкото до смягчаването на последиците и в а, по време на конференцията в Париж и след това се по един ангажимент за така нареченето 4 на 1000, т.е складирането на известни частици на въглерод в а, почвата и в океаните. Така наречената инициатива 4 на 1000. Има доста обаче ограничения, защото не можем да складираме до безкрайност въглерод в почвата, съдържанието има своят, своят лимит. Това може да стане чрез акумулиране на, на, на, на биомаса, на други остатъци от реколтите но, както казах, има известни ограничения в количеството, ако щете. Използването на зелени торове вместо на фертилизатори, а, също така използването на остатък от реколтата за торене вместо нейното а, продажба води до загуба на азотни емисии. И част от този азот всъщност не успява да бъде уловен. Това води до увеличаване на емисиите на парникови, на увеличението на парниковите емисии и тези остатъци от реколтата, които се закопават и които произвеждат известен въглерод. И ако този въглерод се използва за биогориво, ще спестите 6 Предположителните резултати ще бъдат 6-7 пъти повече отколкото ако а, просто улавяте и складирате въглерода. Поне такива са изчисленията. Но въглерода може да спомогне за смягчаване на последиците, само ако той идва от произхожда от биомасата. А не ако то е резултат от е, изгаряне на остатъци. В противен случай не, не винаги това са нетно положителни рез, рез, резултати защото много от емисиите се ще бъдат, ще имат отрицателно влияние върху почвата. Сега, много сложно е това. Имам, има много противоречиви мнения, много за и против в тези подходи, в тези методи. Цел, целта е да можем да опазим, да запазим въгле, въглерода, който вече сме уловили, защото веднъж изпуснат въглерода не може да бъде уловен отново. Също един въпрос повдигнан от председателя. Трябва ли да задгърбиме старите класическите сълскостопански практики? Не. В никакъв случай. А, има, разбира се, спец, спец, специализирани в областта на земеделието. И това като, като цяло е един общо, общо така, обща подход, обща насока и в промишлените сектори се върви все повече и повече към специализиране, така че а, това ще, ще стане и селското стопанство, но като, като, като цяло мон, а, монокултурите не, а, не, според мен не, не са решението сега. Може би сега да отговоря на другите въпроси. Не, всъщност ще дам думата на господин Шредър. относно а, вноса на фуражите, загубата на парниковите газове и така нататък. Да, ще се опитам. Първо, благодаря ви за въпросите, които свидетелстват за вашият интерес към темата. Ще ми простите, ако не отговоря задоволително на въпросите, но нашата цел беше да отправиме две послания – първото. Почвите са различни, е, околната среда е различна, подхода трябва да бъде различен. Няма един отговор, няма един модел. Трябва да има приспособяване към специфичните условия. И затова вие казахте, трябва, трябва ли да имаме един прак, едно количество, примерно 170 кг на, хектар, на хектар. От научна гледна точка това е абсурд. От практическа гледна точка сигурно е много подходящо. Някой в директивата за опазване на почвите има а, възможности за дерогации а, е, в а, е, изключителни случаи. От е, според научните изследвания и резултатите, които разполагаме в момента, ще има, ще има обоснование за дерогация още 4 години поне. По принцип дерогация се, се иска от млекопроизводителите и от но ако тези 170 е, кг са е, малко за някои видове почви и за някои специфични случаи, то в други случаи те са в е, огромно количество. Сега, бобовите растения. Казва, казва се, да, въпросът е дали интензивното отглеждане на бобови ще бъде полезно за почвите. Не, аз бих казал, че има много, много други възможности за оборот, който би бил много по-полезен за почвите, включително царевица, пшеница и така нататък, или а не точно картофи или бобови. Аз не виждам а, специфичните преимущества на а, увеличаване отглеждането на зеленчуци, бобови и така нататък. колко колкото до защита на почвите. Примерно е, е, ряпицата или люцерната, така наречените зимни култури, могат е, да от, отлично да вършат работа тук, като да бъдат използвани като а, култури за покритие. Сега, ор, ор, ор, органичното земеделие. Но знаете, че в органичното земеделие компромисите и са на, на, на, на практика задъл... не, не, не, не, неизбежни, но ако искате наистина да имате е, истинско органично земеделие, то трябва да изхвърлите е, пестицидите, въпрос също така дали зелените торове са по-добри от фертилизаторите. Това е, това е според мен е един правомерен въпрос. Ние имаме избора. Зелен, зелените, така наречените зелени торове са едни абсолютно есте, естествени а, а, торове. Така че те трябва при всички случаи да се, да се използват сега. Разбира се, освен това, а, трябва да се използват и а, фертилизатори, защото само така наречения зелен тор не е достатъчен Също така. Въпрос, свързан с микроорганизмите. Аз не смятам, че допълнението, допълнително вкопаване на микроорганизми ще подобри състава на на почвата. За, за мен е това не е решение на проблемите, свързани с качеството на а, почвите. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря. Някои от другите въпроси бяха свързани до минимална обработка и начина за контрол на тези процеси. Минималната обработка е ефективна или не по отношение на е, съхраняването на въглерода в почвата са обект на много проучвания. Доколкото знам, по-настоящем битува мнението, че обработка или не, по, по-скоро е, води до натрупване на въглерод в повърхностния почвен слой, е, е, което се отразява на по-долните слоеве. Но това е всъщност, което може да се каже. Не се отразява на общото количество въглерод. Повечето проучвания сочат, че е въпрос на разпространение, на, разпределение, извинявайте, на въглерода. И за по, по въпроса за по-малко обработка, това означи по-малко третиране на плевелите с механични средства, но и обръщане на горния почвен слой и така нататък. Ако тръгнем от класическата оран, която преобръща всъщност почвата, е, е, имаме по-голям натиск на плевелите, както в големи части на Франция, Испания, Италия, Германия, това се превръща в широка практика. Разбира се, не на последно място, заради економията на гориво но тук се намесва и отношението към хербицидите. те се отразяват на биоразнообразието, стигайки до аквасистемите. Защо? защото е, тук се в целия процес се намесват и птиците и цялата система всъщност е засегната това замърсяване стига до подпочвените води, които трябва да се почистват. В крайна сметка, вие като фермер прехвърляте проблема на обществото, което трябва да се занимава с тези неща. Иновациите Една от възможностите е да потърсим високотехнологични, дори роботизирани методи за плевене. тези ам, роботи различават полезните растения от плевелите и убиват плевелите. Има много постижения в тази област. Има решение на това затруднение. И впрочем, един от въпросите, дали това помага на съхранението на почвата, мисля, че отговорът е да. Така се контролира е, ерозията на почвата от водата, пък и от атмосферните условия и по-малко обработка, по-малко раздробяване на почвата наистина е по-добре. Е, една част от ерозията на почвата в някои страни се държи, дължи на обработката. Е, споменах е, като един недостатък е, контрола на плевелите. Друга възможност е да не се въвеждат надълбоко в почвата торове, а да се използват само повърхностно и водата да ги отмива. това е за съхранението. Мисля, че имаше и други въпроси. Мисля, британски евродепутат каза, че фермерите не са глупаци. Не, не са. Но това не означава, че правят най-доброто, за да съхранят почвата ми. Огледайте се. Е, едва ли е, имате нужда от много обяснения. Фермерите не винаги да действат свой собствен интерес и понякога си питаме защо е, не действат по този общо приемлив начин е, и, и полезен за всички. Това е в отговор на британския евродепутат. Имаме още две минути разбирам. Още няколко отговора. Имаше въпрос за малките трактори, които не отъпкват почвата, колкото големите. Абсолютно съм съгласен. Не размерът на е, селскостопанските машини. Има значение размера на цулажа на колелата и така нататък. Е, не е само размерът на, на машините, да. Сега за дроните стана дума. Аз лично не виждам връзката е, между тази техника и качеството на почвата с дроните можеш да правиш прекра... може да правим прекрасни карти. Картина. Но как да ги тълкуваме после е въпросът. Какво да посъветваме фермера, който гледа омаян тази красива картинка. Не сме стигнали до там все още. Аз подчертавам все още за биогоривата политически деликатен въпрос. Лично мнение от мен. Аз имам проблем е, с всички хора, които вкарват в някакъв а, морален аспект в а, а, горивата. Когато дядо ми отглеждаше определени култури, които се използваха също за гориво, той не се занимаваше с този проблем. И все пак трябва да кажем, че ако имаме альтернативни енергоисточници, да речем слънчеви батерии, на които не им трябва ни електричество, ни, ни територия, ни нищо, защо не? Но аз съм така принципно, имам едно на ум за биогоривата. Това е от мен. Може ли само още една дума за селско-стопанската техника? и въпроса на Ян Шрöдер. Натискът на гумите е и използването на гасеници и така нататък е, разхвърлят теглото на тежеста на по-голяма площ и това се отразява на повърхностния слой. Но иначе проучванията сочат, че цял не натиска, но теглото на колелата води до отъпкване на под повърхностния плост. Така че и големите машини имат а, своето тегло. Така че има определени а, виждания за а, това докъде може да се стигне а, има някои почви, които се самовъзстановяват, но не всички. Председателят. Благодаря много. Е, имахме възможност да поговорим много сериозно, много въпроси за въпроси и отговори. Искрено благодарим за интересната презентация. Вярвам, не за последен път се занимаваме с този въпрос. Твърде малко говорим за почвите, вече го казах в началото. Дори ако господин Агню смята това за национален въпрос, аз мисля, че в Европейския съюз трябва да говорим повече по този въпрос. Благодарим много за презентацията. Продължаваме с следващата точка и с двамата еврокомисари, които вече очакват да влязат в зал. Разбира се, ако ви интересува, сте добре дошли да останете и да проследите нашето заседание. На нас ни предстои да поговорим с двама еврокомисари относно политиката в областта на конкуренцията в аграрния сектор. Благодаря.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

Zajmował się także nasz tutaj obecny pan poseł Dante. Господин Дантен е, също се за ни разгледа тези въпроси в своя доклад от 2015 година. Сега и имаме нарочна работна група за е, пазара на земеделските продукти. Госпожа Магинес бе докладчик по тема от тази област. Първо, нека чуем двамата еврокомисари за встъпителни думи. Моля вие да решите кой от вас ще вземе думата пръв и аз така или иначе ви я давам. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. За мен е чест да съм тук отново, заедно с комисара Вестагер, да говорим за политиката на конкуренцията в областта на селското стопанство. Последния път, когато се видяхме, беше през юни 2015 година, когато ви представих основните насоки за колективните преговори в регламента за общата организация на пазара. Отново се видяхме след това, за да оценим значението на хранителната верига на доставки и централната роля на селскостопанските производители в нея. Ние непрекъснато показваме политическо лидерство в това отношение. Продоволствената сигурност е от стратегическо значение за Европейския съюз. В хранително-вкусовата промишленост работят приблизително 44 милиона души или това са 7% от добавената стойност на европейско равнище. Продоволствената сигурност е стратегически актив, който ние приемаме за даденост. Приемаме за даденост в нашите магазини рафтовете да бъдат изпълнени с стоки. Но ако се обърнем назад в историята, ще видим, че това не е винаги било така. Днес Европа е първото място, към което хората се устремяват, когато имат нужда от храна. И това съвсем не се случва случайно. Селското стопанство в Европейския съюз е важен стълб от хранителната верига. Много е простичко. Ако няма селскостопански производители, няма да има и хранителни продукти. За съжаление, днес ситуацията се промени защото все по-ограничена е ролята на селскостопанските производители в веригата на доставки. Пазарът е нестабилен, а цените се колебаят непрекъснато. Само по себе си е проблем намалената възможност за преговори от страна на селскостопанските производители. Това поставя под въпрос нашата възможност да изградим устойчив начин на живот за селскостопанските производители. Ако искаме да привлечем млади хора в селското стопанство, трябва да им дадем шанс. Гражданите отчас, очакват от нас да дадем възможност дори на частните пазари да действат самостоятелно. Европейските граждани, според Евробарометър, смятат, че двете, двата основни приоритета на ОСП са инвестициите в селските райони, стимулирането на економическия растеж, както и създаването на работни места. Договорите ни задължават да направим именно това. Необходимо е производителите да могат да си сътрудничат ефективно и да имат достоен начин на живот. Трябва да оптимизираме управлението по цялата верига. Това е важно в контекста на ограничени публични финанси и многобройните предизвикателства, които ни очакват. Ето защо ние започнахме е, с обмислене на реформа за модернизиране на ОСП. И не на последно място, един по-устойчив хранително-вкусов сектор би представлявал много по-справедлива е, и е, силна полза за всички европейски граждани. Една от опциите, които имаме пред нас, е да се намесим в борбата с нелоялни търговски практики. Нелоялните търговски практики може и да не са част, неизменна част от правото в областта на конкуренцията, но със сигурност те допринасят до голяма степен за справедливостта по цялата хранителна верига. Не е честно големите играчи да налагат едностранни правила и промени в договорите си с производителите. Селскостопанските производители обикновенно са слабото звено в цялата верига. Затова трябва да им предоставим надежни опции и да променим статуквото. Очакваме конкретни резултати през първата половина на следващата година. Очакваме също така и оценка на въздействието, което да а, ни даде обратна връзка от страна на заинтересованите страни. От дълго време Европейският парламент ни приканва да го направим, но през декември съвета и държавите членки също потвърдиха това искане – Очакваме да направим оценка на въздействието и да видим нейните резултати, но нека да кажа няколко неща. Във връзка с нелоялните търговски практики, те не трябва да пречат на конкуренцията. Смятаме, че всяка една нелоялна търговска практика е сама по себе си провал на пазара. Нуждаем се също действащи системи в държавите членки. Възможно е да имаме нова рамка, която да е добра за производителите и за бизнеса и да даде на държавите членки необходимата свобода, за да могат да действат. Доброто управление е част от предизвикателствата, които ни очакват. Няма единно решение, което днес за утре да реши всички проблеми. Управлението по веригата не трябва да бъде уреждано само от европейското законодателство. Необходимо е да има и конкретни инициативи на местно равнище. Вече съществува форум на високо равнище, но той трябва да бъде допълнен от допълнителни инициативи. По отношение на Omnibus – Видяхме измененията на Европейския парламент и е, това, което предлагате по отношение на общата организация на пазара. Вие предлагате положителни изменения. Някои от тях са свързани с възможността за сътрудничество. Понякога се предвиждат дерогации от е, основните норми на правото на конкуренцията. Както знаете, на 5 юли ще се проведе първата тристранна среща. Всички сме съгласни обаче, че фермерите се нуждаят от правна сигурност. Комисаря Вестагер и аз ще продължим да подобряваме, когато е необходимо, сега действащите правила за сътрудничество между селскостопанските производители. Ще продължим да обсъждаме тези елементи в комисията, както и начина по който бихме могли да подпомогнем на форума, който работи на високо равнище. Очакваме подкрепата на Европейския парламент. Гражданите очакват от законодателите и в частност от вас да дадем нашия принос за управление на цялата верига на доставки. И аз очаквам да чуя вашите коментари за подобряване на тази верига. Благодаря. Благодаря много. Благодаря за това, че ме поканихте, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие, че имам възможност да обсъда с вас начина по който политиката на конкуренция може да подпомогне земеделският отрасъл. Защото тази тема ми е много близка. Аз съм израснала в един малък датски град. Близо до моята къща имаше една малка червена сграда от червени тухли. Това беше първата кооперация, кооперативна организация на млекопроизводители в Дания беше създаден, била е създадена през 1882 година. След това стотици други кооперативи бяха създадени в моята страна, защото на всички е ясно, че можем да се справим с предизвикателствата само ако сме обединени и единни. Е, днес е, фермерите са изправени пред много предизвикателства. Е, едва приключи една криза в млечният сектор, която беше много дълга и много сериозна но млекопроизводителите често се сблъскват с продавачи и купувачи, които са много по-мощни от тях и затова те трябва да създадат своето място в цялата верига. Знаете, знаете, в договора има пет цели и те са е, подобряване на производителността на фермерите, осигуряване на справедливо възнаграждение, стабилизиране на пазарите, осигуряване на доставките и осигуряване на разумни цени за потребителите. Е, нашата политика в областта на конкуренцията има за цел да осъществи тези пет е, цели. И за това ние работиме заедно с Фил Хоган и а, разговаряме и обсъждаме тези теми с вас. Нека сега да ви дам няколко примера, а, с които да изясна ролята на конкуренцията в а, развитието на земеделския сектор. Цялата е, верига на доставките трябва да се развива справедливо. Това започва с е, продуктите, които се купуват от фермерите, т.е. пестициди и хербициди. Но те трябва да им бъдат достъпни на цени, които са достъпни са справедливи за фермерите. Ние одобрихме сливането на Чемчайна и Синджента само след като те се съгласиха да, се, да продадат и да се отърват от редица пестициди и продукти за регулиране на расте, растежа на растението за да могат цените да, бъд, да, продъл, да не бъдат недостъпни за фермерите. Но не става дума само за ниските цени. Трябва също така да има достатъчно стимул за новаторство. И с това се съгласихме се Дюпон да закупи Долс, след като продаде с, сектора си, който се занимаваше с научно-развойна дейност. Но а, трябва да има, разбира се, и достатъчно гъвкавост. Един от примерите е Швеция, а, където Арла, която е най-големият кооператив на млекопроизводители, има възможност да продава своето мляко на а, други преработватели, а, като а, по този начин всички могат да имат справедливи и достойни приходи. Но, но същевременно трябва да създадем един единен пазар. И когато бизнеса се опита да раздроби пазара, да създаде индивидуални пазари, ние трябва да вземеме е, мерки. А, трябва, трябва а, да внимаваме какви, е, какви са дейностите на многонационалните компании, но понякога е, подобни дейности се предприемат и от търговците на древно, е, преработвателите и други. Във въпроса обаче да имаме един отворен пазар. Знаете, че обаче ча, е, често, често е, земеделските стопанства са много малки, а прекупачите и тези, които купуват тяхната продукция, са много по-големи и мощни. Това просто е, е хар, характерист, характеристиката на европейското е, земеделие. През 1882 година, когато бе създаден на първата, първият кооператив, той беше създаден за това. Днес раз, различните производители намират различни форми да се обединят, е, като създават, е, примерно, организации на производителите или е, кооперативи и купуват инфраструктура или съответни съоръжения или камиони и се обединяват в рамките на на процеса на продажба и дистрибуторство, като по този начин се, се споделя и риска. По този начин се а, подобрява производителността и се подсигуряват по-справедливи доходи за фермерите. Фил и аз сме абсолютно единодушни, що се отнася до необходимостта от това да се изяснат и а, прецизират правилата. За това разговаряме и, и ще разговаряме и с вас по тези теми, за да може правилата веднъж приети да могат да бъдат прилагани. В... По този начин работиме и по инициативата за веригата на доставки, а... където а... службата на ФИЛ и ресора на ФИЛ е водеща. Но трябва да има правила, но правилата не трябва да бъдат сложни. Те в никакъв случай не трябва да объркват земеделците и фермерите, а трябва по-скоро да им дават възможност да се обединяват в името на едно по-конкурентно селско стопанство. Очаквам вашите въпроси за да доизясним начина по който да постигнем това. Благодаря на двама ви, казват председателят. сега искам да поздравя посетителите ни, нашите гости, които са поканени от господин Линци и господин Данте. И госпожа Ставрева, която беше член на нашата комисия в миналото. Много се радвам, че най-после залата е пълна. Това доказва вашият интерес към тази тема. А сега давам първо думата на координаторите. Господин Дес, разполагате с две минути. Благодаря, господин председателю. Искрена благодарност на двамата еврокомисари за това, че заставате днес пред вас. За две минути в телеграфен стил ще се опитам да поставя някои изисквания. Мен най-много ме притеснява като ферма, че концентрацията в търговията на дребно става все по-голяма. Това се отразява и на потребителите. Надявам се, че комисията мисли по въпроса. Е, вие все говорите за прозрачност. На как тогава е, разработете система за ясна система. Госпожо Еврокомисар, никой не е наясно какви посредници къде играят. Нуждае се от нетни цени. Е необходим е задължителен срок на плащане не може е, да един фермер да, достав, да направи 30 доставки, докато му платят първата. Нуждаем се от е, си, системи за сертифика, сертифициране. След това търговските марки а, е, са непрозрачни. Потребителят въобще не знае кой е потребителят, а не само разпространителята. През 2004 година започнахме да работим срещу робинга. Госпожо еврокомисар, можете да се облечете в слава, ако поставите първата стъпка по този път. А, имам а, шофьорска книжка през, от 61 година. Тогава килограм пшеница струваше 320 марки. Сега струва 4100 нещата наистина са отишли много далеч. Много ви моля, действайте преди да е станало твърде късно. Oui, merci, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на двамата комисари, тъй като наистина конкуренцията е от огромно значение за този сектор. Вие говорихте за млечния сектор света, и днес трябва да продължим да се бориме срещу нестабилността в сектора, е, летливите цени и Необходимо е да има по-голям баланс в покупателната способност и економическото положение на производителите и на прекупвачите. Това може да стане благодарение на организации на производителите. Сега, вие споменахте Омнибус, но мисля, че трябва да бъдем много по-точни и ясни. А, аз, е, доколкото чувам, е, няма така голям отклик от ваша страна на предложенията, направени от е, парламента. Ние искаме дерогации за, във всички отрасли, не само за отрасъла мляко. Готови ли сте да приемете това и готови ли сте през следващите седмици да, да да, предприем, да предприемете конкретни мерки. Тъй като няма достатъчно интервенционни мерки, бюджета е под натиск, трябва да има възможност за дерогации. Госпожо комисар, вие Споменахте Доу и Дюпон, но не ни, нищо не споменахте за Монсанто и Байер. Каква е вашата позиция? И не, смятат, не, не смятате ли, че е, то, преобладаването на големите групи в тази област вече конкретна заплаха за човешкото здраве. А, тук ще пречета и казаното от господин Ано. Как в доклада на ЕКОН договора дава известни привилегии в на земеделието. Ние бихме искали да запазиме тези привилегии с, за, с цел стабилизиране на пазарите и с цел на справедли, получаване справедливи разходи за производителите. Бих искал да имам вашата позиция по това. Сега давам думата на господин Николов. Господин Николсън, благодаря, господин председателю. Добре дошли и на двамата еврокомисари. Парламента бе пределно ясен и единен в посланието си към комисията, че е време е, да се обърне внимание на слабата позиция на фермерите в продоволствената верига. Те са изключително е, раними от нелоялните търговски практики. Необходимо е да се вземат мерки за укрепване позицията на фермите. Европейския парламент е, беше пределно ясен и в позицията си за регламента Омнибус. Ние имаме ясни предложения по отношение на дерогациите, по, да се замине към конкретни дерогации, а, давайки възможност на организациите, на, на производителите на целия сектор да продава на достойни цени. А, комисията ще каже ли нещо повече а, за взаимодействието между отделните генерални дирекции, когато става дума за конкретни предложения по страните. Е, да, конкуренцията е двигателят на търговията, но когато няма баланс, тя може да се окаже убийствена за мнозина. И за това всеки сякаш е, бяга от или се оплаква от е, многонационалните е, концерни. Дори правителствата не могат да се справят с тях и това е наистина голямо предизвикателство, защото те растат и добиват все по-голяма мощ, а фермерите все повече губят сили и позиции Прекрасно ви разбирам, казва е, еврокомисарят. Сега госпожа Мюлер, уважаеми еврокомисари, благодаря. Няма да повтарям казаното от колегата Дес и концентрацията на влияние, а, но марките са много важни. В момента Германия мандрите трябва да дават допълнителна информация е, и тъй като сключват договори с дистрибуторите при неудобни за тях условия. Мисля, че е крайно време да имаме закон за нелоялните търговски практики. В рамките на пакета Омнибус надявам се, господин еврокомисар, да настъпи осезателно упростяване. Нашата партия АЛДЕ, нашата политическа група АЛДЕ не смята, че е, е няма смисъл да се впускаме в големи подробности и това не е изпреварваща реформа на общата политика. Вчера бях, впрочем, на много интересна среща на е, консултант, група консултант консултанти за фермерите. Всички казват, че трябва да има опростяване. И ако Имаме добри консултанти и съветници на място. Това е записано в регламента по ЛР. Мисля, че така можем да ограмотим нашите фермери по въпроса за конкурентните им права. Друго, което е важно, една последователна, стабилна политика и е, общ контекст и среда, валиден за целия период 14-20 година. Благодаря. Да, това бе важно уточнение. Сега господин Фланиган. Благодаря. Беше много интересно да чуем. Вие сте е, ключова фигура в Ирландия а, а госпожо Вестхаген, а, вие, а, вие ви дадохте 10 милиона евро, които правителството така и не освои. Следващия път ги дайте на мен, обещавам, ще се справим по-добре. Сега, по въпроса за конкуренцията, е, аз мога да говоря само за собствената си страна. Ние сме обект на особено третиране. По, е, е, последния компетентен еврокомисар каза, че новата ОСП трябва да, да не бива да бъде като смокинов лист, който да крие И В случая с Ирландия беше направо листче от чай. А, така че смятам, че а, един е, фермер може да получи 1000 евро на хектар срещу нула при съседа му. И те трябва да са в лоялна конкуренция. И се говори за подобряване на производителността на фермерите. Не става, защото след като парите покръжат малко напред-назад, се стига до положение, при което 20% от парите отиват у фармерите, които изработват 27% проекта, процента от проекта така че фермерите не получават нищо. Кажете ми, може ли да е законно да се прави нещо такова, след като третират предвид начина по който третирате фирмата Apple? Споменахте случай, когато е направено едно или друго за конкуренцията в Европейския съюз. За Ирландия а, а, ние имаме ситуация, при която ние сега а, имаме 28,5% с пряки плащания, също и овцете. И ако производителите решат да се обединят, те могат да получат да имат максимум 15% от пазара. Защо бе не премахнато това сливане? За, защо не третирате еднакво нещата по, е, за целия Европейски съюз, а не само в Ирландия? Е, господин... Пан посел Хауслинг. Господин Хойслинг, имате думата. Мисля, че фермерите са изложени на натиск от три страни първо с посевния материал. Почти нямат избори в някои случаи. 70% от посевния материал е от а, е, едни и същи концерн. Не е честно, госпожо еврокомисар, е, изискванията, които се поставят, е, не намаляват сливанията. Байер и Монсанто се канят да се обединят. Не смятам, че мерките са достатъчно ефективни ако концерните изведат чат части от своите, своето, е, своя област, своята област. Е, второ, млекопроизводителите в Дания, в много случаи фермерите нямат избор. В Дания 90% от млякото отиват в един концерн. За какви възможности говорим? Има само едно млекопреработвателно предприятие и у вас, и у нас в Северна Германия. Какъв избор, за какъв избор говорим? А от друга страна, е, само малка част от производството на фермерите се изкупува или контрахи се сключва, се договорира предварително. А, е, мисля, че може да се помисли за различни мерки. Искам да попитам, според вас това уместна европейска мярка ли е? Трето, концентрация а, при а, е, дистрибуцията. В Германия имаме три концерна, които са си поделили 70% от пазар. За какво а, е, разпределение говорим? Е, може би това е в полза на потребителите, но не и за фермерите. Нека комисията помисли да ограничи тази концентрация на власт и влияние. Благодаря. Господин Агньо, здравейте, господ, господа еврокомисари. искам да ви помоля за една услуга за плана за намаляване на амониевата селитра, използвана от фермерите до сега. Бидейки от ЮКИП, аз смятам, че това е удачен начин да се пилеят парите на британските данакоплаци. Две са ползите първо няма мирис и второ няма мухи. И трето, това се отразява на част от производството и накрая сигурността лесно и бързо се умира в близост до такива места. Какъв е проблема? Бюрокрация. Юли е срок края на юли е срока и фермерите трябва да се спазват. Бихте ли по настояли, господа еврокомисарите, да удължат срока, така че фермерите да се възползват? Отбележете ми времето, господин председателю, колко бях кратък. Бързо, бързо, жикуеме. Много, много благодаря а, казва. А сега, мисля, е време да чуем нашите гости. Uh, Отговорът просто, заповядайте. Uh, Благодаря. Съгласен съм с господин Дес и концентрацията на пазара на дребно Това дава и своя принос в дискусията, която водим както тук, така и в съвета и в комисията. Има доказателства, че все по-малко печалби има за селскостопанските производители. Прозрачният пазар е част от решението, което целим. Работим в тясно сътрудничество с всички, за да може да гарантираме, че услугите, които се предоставят, ще бъдат съпътствани с конкретни мерки, които ще бъдат резултат от работата на форума на високо равнище. Днес бих могъл да обявя началото на процеса, който ще доведе до ново предложение от страна на Европейската комисия, а крайният етап на този процес е по-доброто законотворчество. през последните години много често искахте такова, така че наистина смятам, че напредваме в това отношение. Прозрачност, борба с нелоялните търговски практики са все част от решението. Господин Андрю, измененията в Омнибус, казвате, че не сме ги приели на сериозно, това не е вярно. Работим в тясно сътрудничество с господин Декастро, господин Дес, Работим заедно с докладчиците по предложението и все още в комисията не сме стигнали до никакво заключение по отношение на това, с кои предложения сме съгласни и с кои не. Отговорът ни ще е готов на 5 юли. Това, което се отнася до конкуренцията, е в компетенциите на Генерална дирекция конкуренция но до края на годината ще трябва да имаме отговор по отношение на общата организация на пазара. Казахте дали, попитахте дали пакета може да обхване е, всички. В момента обсъждаме тази възможност и ще видим дали това ще се отрази на бюджета. Но ще имам отговор на този въпрос съвсем скоро. На въпроса на господин Никълсън за сътрудничеството. Точно по това работим в момента. Как да подобрим отношенията между селскостопанските производители и останалите участници в веригата на доставки. Трябва да се постигне баланс между различните интереси. Но в крайна сметка националните компетентни органи а, са тези, които трябва да ни предоставят необходимата информация. Има много интересни случаи, които в момента се гледат а, в Европейския съд. Съда ще се постанови тази година по едно от а, важните дела в това отношение. Това ще даде светлина във връзка с нелоялните търговски практики. На следващо място след като приключи процеса по по-доброто законотворчество, ще излезем с предложение. Господин Фланаган също ми зададе въпрос във връзка с прозрачността на пазара. На въпроса на господин Хауслинг. Фермерите трябва да отговарят за техния кооператив. Мисля, че в този случай много от членовете на парламента също са засегнати. Все повече се концентрира процеса на вземане на решение в лица различни от селскостопански производители. И селскостопанските производители подкрепят тези структури, гласуват за тях. И сега селскостопанските производители трябва да помислят къде да намерят най-добра цена за производството си. И този проблем все повече нараства. фермерите е, желаят е, да се сдружат в някакъв кооператив, защото желаят да правят повече инвестиции и да получават дивиденти като акционери. Господин Агнио. Очаквам малко повече подробности от вас във връзка с амониевата силитра. Доста напрегната графика ни. Ще видя дали имам възможност да... Ще видя дали има възможност да се въведе промяна от страна на държава членка и ще ви отговоря. Благодаря ви. На въпроса за кооперативите. Предполага се, че те се управляват от селскостопански производители, но трябва да има национални компетентни органи, които също трябва да се намесят в случай, че трябва да се преотстъпи собственост. Така стоят нещата в Швеция и в Дания. По този начин се засилва интереса на съответното физическо лице, когато той има възможност да преотстъпи собствеността си на друго лице. Защото в противен случай селскостопанските производители е, ще е, трябва да се останат блокирани в кооператива, без да могат да излязат от него. Във връзка с контрола, в случай с Ирландия, Постъпихме последният начин. Проучихме пазара. Той е силно национализиран по очевидни причини. След като проведохме необходимото проучване, решихме, че има альтернатива на ирландския пазар. И така постъпваме всеки път. Ние не определяме пазара. Виждаме какви са възможностите за хората, които действат на този пазар. Има ли към кого да се обърнат селскостопанските производители? Ако няма към кого, това означава, че това са границите на пазара. И затова много често виждаме, че пазарите просто са национални, те не са европейски виждаме къде са границите. Има граници е, с кого може да се търгува, на кого може да се продава, от кого може да се купува. Мултинационалните компании играят голяма роля. Случаят с Монсанто все още не ни е бил съобщен. Необходимо е с селскостопанските производители да имат достъп до семена, до пестициди и те трябва да имат избор. А сега Монсанто и Байер се сляха. Затова е много важно да следим това, което се случва. Защото ако има сливане и с Китай, това означава, че това ще се отрази на конкуренцията. Необходимо е да има конкуренция по отношение на иновациите обаче. Затова се нуждаем от ефективни и невредни вещества за околната среда и за хората като цяло. Ако искате да имате активни вещества, които да са такива, то тогава трябва да се поддържа научната и развойна дейност по отношение на тези активни вещества. Затова е важно да има известно ниво на научната и развойна дейност. Ако погледнете случая с Дав Дюпон, ще видите, че там има а, няколко организации и ако те се слеят, Страхуваме се, че ще се стигне до от една организация, която ще бъде много по-малка от първоначалните. Затова е важно да се инвестира в научна и развойна дейност в една от организациите, които ще се следят за в бъдеще. Това е важно за бъдещето в областта на конкуренцията по отношение на пестицидите и по отношение на активните вещества. Такъв ще бъде и подхода ни, когато разгледаме сливането с Монсанто. Хората се страхуват да няма прекалено бюрократична процедура и не обичат правната неяснота. Затова искаме да имаме конкретни мерки, за да може хората да видят какво могат да направят, за да силят позициите си по време на преговорите и да получат по-голям дял от веригата на доставки. Пазара на зехтина в Испания е доста колеблив. Всичко зависи, разбира се, разбира се, от реколтата. Така се определя и цената. Сега работим по схема, която да зададе някаква буферна зона за а, случаите, в които а, има ниско ниво на продажби, а, като се отчитат годините, когато има по-високи продажби. Така ще се стига до стабилизация на пазара и отговаряме по този начин на разпоредбите на договора. Ще създадем и по-добри условия за внос на селскотопанските производители. Относно схемата за млякото. В шесте държави, които активно участват в тази схема, стана ясно, че участниците не са могли да договарят цените. Те а, са могли да договарят а, транспорта, прозрачността. Това също е необходимо, за да може участниците в схемата да бъдат оправомощени, когато участват в веригата на доставки на храни. Ще засилваме този подход за в бъдеще. Ако компетентните органи не работят а, заедно, то тогава ще е трудно ние да изпълним задачата си ефективно. Благодаря ви. Сега преминаваме към допълнителни въпроси от страна на членовете на парламента. Моля ви, Една минута максимум, господин Декастро. Innanzitutto грация ай комисари, грация. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата комисари за възможността да обсъдиме този важен въпрос. Просто трябва да се възползваме от този изключителен случай да имаме двамата комисари и факта, че те са много решени да намерят някакъв проблем, такъв важен проблем е много важно. Подготвяме омнибус. Работната група, която бе създадена от комисара Хоган, напредва. Много важни и полезни предложения бяха направени. Но организ... организациите на производителите си задават въпроса. Те трябва да бъдат разглеждани като единни единици. Това може да стане чрез омнибус. ще се разполагаме с едно по-добро, по-разгърнато законодателство в бъдеще. Но нека да решим и този въпрос, въпрос свързан с организацията на производителите. Господин Дантен, и аз бих искал да благодаря на двамата комисари за този обмен на мнение. Три са темите, които трябва да разглеждаме по-отделно. Първо, а, организирането на производството, на качеството и е, преговорите с останалите оператори по дължината на доставката. На продоволствената верига, както и юридически правната сигурност по член 101 и начина по който функционира цялата верига и нелоялните търговски практики, които създават проблеми за функционирането на веригата. Сега, по първото. Първим напред. Надявам се, че ще можем да постигнем известни резултати бързо. По втората точка, госпожо комисар, имаме нужда от вашата лична помощ. Да, Дания е добрият пример. А, може би най-добрият пример. Но орга, организа, организирането е добре, но вие споменахте една, един голям кооператив, който не може да подсигури справедлива цена за своите производители, защото има прекалено мощни а, изкупатели. И Трето, по, по нелоялните търговски практики също трябва да работиме. 50 различни казуса или видове нелоялни практики са е, в момента отбелязани. Пред, спомнете си, 1957 година имахме 20%, 20 от а, приходите а, отиваха за храна и тогава имаха 4%, 4% безработица. Днес безработицата е 20% и 10% от приходите се използват за храна трябва да има баланс между различните е, аспекти. Госпожа Агилер, благодаря господин председател. Радвам се да видя тук нашият естествен приятел, господин Хоган и госпожа Вестегър, която се надявам, че ние няма да се превърнем в нашия естествен враг. Господин Хоган, работиме ли по законодателство за борба с нелоялните търговски практика. Кажете какъв е графика на изработването на това законодателство. Колкото по-бърза, толкова по-добре, госпожа Вестигър за зехтина. Аз съм испанка и производството на зехтина е едно от най-важните за моята страна. Но Всек, всяка една реколта е много различна. Всяка, всяка, всяка, всяка кампания е много, много различна и има много големи разлики между тях но в момента нито, нито националните власти, нито регионалните власти не могат да вземат а, решение за а, за създаването на, на, на обединения, които обаче да бъдат толкова справедливи за потребителя, колкото за купувача. Господин Капуто. Сега има и известни аспекти на продоволствената верига, които добре функционират, но има и така наречените нелоялни търговски практики. Това е един проблем, на който трябва да намериме е, решение. Е, многократно тук се спомена омнибус и това, това ще бъде е един начин за борба с е, тези нелоялни практики. Ние излезахме с предложение, но мисля, че сега, сега е момента да упражним необходимият натиск, за да се включат а, аспектите, свързани с селското стопанство и не лоялните търговски практики в земеделието в цялостният пакет. Госпожо е, комисар, бих искала да, спод, да споделя с, с вас една моята загриженост за концентрацията на едни производители на пазарите. И вие споменахте това. В мерките, които ще предприеме комисията, предвиждате ли освен ана, на анализа на дела на пазара и това на какви, как ще се отрази това върху цената по-нататък. Моят въпрос към господин Хоган. Вчера на нашето заседание разговаряхме с министрите на земеделието на Словакия, Словения и Чехия относно нелоялните търговски практики в веригата на доставките. И стигнахме до заключение, че е необходимо е необходима нормативна уредба на европейско равнище, тъй като националната уредба не е достатъчна. Вие споменахте, че това също е ваш приоритет, господин а, Хоган. Сега, Разбираме обаче, че комисията тази година няма да излезе с предложение относно незаконни, нелоялните търговски практики. Тогава кажете, дайте дата, кажете кога. Ако няма предложение тази година, ние няма да можем да приемеме някакъв, някакъв закон или някакъв документ до края на нашия мандат. Благодаря, господин председател. Про... А... А, производствената веригата може да се, да се скъса на едно място. Става дума за намаляването на горските плодове в цяла Европа защото е, по, по, по, много, по много причини, лошото време, Брексита и така нататък. с, имаме едно много ярко спадане на цените, а имайте предвид, че производството се концентрира в три страни Франция, Испания и Италия и това ще се отрази върху развитието на местната економика. Така че вземате ли предвид това и какво ще направите за това? Господин Хоган, спада на, с 15% на цялостното количество, така както е залегнало в решението от юни миналата година, не ми се струва подходящо. Вя, вя, вярно е, че Обединеното крал, кралство е един пазар от 75 милиона потребители, но какви ще бъдат мерките за по-нататъка и какво се предвижда за момента, в който Обединеното кралство ще се оттегли. Ik ben het met u eens. Hoe coöperatief is de coöperatie? Hoeveel boeren zitten nog werkelijk... По повод изказването на господин Хоган говорихме за кооперативите доколко може да се каже какво е положението за международните и многонационалните организации и концерни. Мисля, че нещата наистина заслужават внимание. По повод казаното от госпожа Вестагер, а, а, а а и стана дума за европейския пазар на свинско месо, който е насочен основно към нуждите на китайския пазар. Това не застрашава ли продукцията? Какво можем да противопоставим? Как да действаме? Caros comissários, muito госпожо комисар, господин комисар, благодаря, че дойдохте да обсъдите тази тема с нас. Наистина конкуренци... конкуренцията трябва да се насърчава, но не в ущърп на земеделците и производителите си. А точно това става с нелоялните търговски практики трябва да се променят нещата, трябва да се промени продажбата на загуба, да има по- повече баланс при приходите и да се помогне на малките производители, които нямат достатъчни капацитет, които не могат да се обединят и не могат да предприемат е, съдебни производства. Така че трябва да има един по-добър, едно по-добро разпределение на риска и едно по-добро разпределение на средства. Трябва да има баланс по цялата верига и загубите и щетите да не се понасят само от производителите. Така че трябва да се създадат необходимите условия, за да може да се произвеждат на по-ниска цена в по-добри условия. Господин Денано, благодаря ви за, за това, че обсъждате тези проблеми с нас, тъй като ние сме най-преките представители на земеделците. Бяха казани много неща относно опасността просто да изчезнат някои стопанства поради липсата на организация. Но а, нека не забравяме, че правилата понякога из, изискват възмож... необходимост да се е, организират обществени търгове, е, защото понякога при организирането на тези търгове се появяват производители отдалече и не познаваме техните качества, докато на място имаме малки производители, които обаче не, се, не са обединени и не могат да кандидатстват. Благодаря, госпожо, господин председател. По три години региона на Пулиите в Италия е изправен пред санитарен риск. И е, тези проблеми имат економически и финансови последици. Марокко е взел решение за забрана на растения, които са заразени от Италия, но този, тази забрана въжи за цяла Италия, включително и за регионите, където няма разпространение на болест, болести по растенията. Някои видове бяха премахнати от списъците и оборота в този отрасъл е огромен. Износ, износ за Марокко през 2014 година е бил 15 милиона, така че не може просто една държава членка да бъде изключена от списъка на износа, защото това на практика се равнява на нарушаване на конкуренцията в Европа, а, докато други държави членки продължават износа. Има ли комисията нам, намерение да, за, да прилага правомерно политиката спрямо всички и има ли намерение да предприема двустранни мерки за компенсация на съответната държава? Госпожа Магинис? Съжалявам, господин комисар, не бях а, а, тук. Погледнах просто бележките на моят асистент по въпроса и затова ще се спра на два въпроса. Както знаеме, а, господин Хоган, а, парламента иска действия и вие а, е, винаги сте казали, че ще действате. Сега вие, вие, вие, казвате, че, че ще има оценка на въздействието. Това начин да се е, замъглят нещата ли или да се действа наистина е, с цел напредък. Ние непрекъснато се опитваме да насърчаваме производителите да работят по-устойчиво, да имат устойчива продукция, да, да прилагат мерки за смягчаване последиците от промените в климата и същевременно да получават по-малко пари, защото те са непрекъснато под натиск от страна на доставчиците и на посредниците и прекупачите и изкупачите. Така че цялата комисия и господин Хоган в частност, много ви моля, намерете решение на този проблем. Боя се, че това може би не е приоритет на комисията, а трябва да бъде. И следващата ми забележка е следната. Отправена е към комисар Вестегър. Вие наистина сте предприели много ем, решителни действия по много въпроси. Но свидетели сме на концентрация на мощ във все по-малко и по-малко предприятия в Смятате ли, че това може да, да, да бъде характерно за, един, за една устойчива економика и по-справедлива? Помислете по въпроса, господин Буда. Господин Буда, имам два въпроса към еврокомисарите. Двойните стандари, с които се работи в националното законодателство, например у нас в Румъния има закони, които бяха приети през 2014 година, по силата на които единния пазар трябва да даде, да, националния пазар трябва да даде възможност и шансове на местните производители. Вече се водят някои е, дела. Не зная дали то, доколко това е правилно. Мисля, в Румъния има голям скандал поради факта, че производителите на домато получават европейски помощи, И мисля, че много от производителите не, не използват право, правомерно парите. Говорим за увеличаване на е, земеделското производство, което е хубаво, но трябва да затворим цикъла. Тази продукция трябва да се предлага на разумни цени. В противен случай цикълът не може да се затвори. Трябва да гарантираме, че тези хора ще могат да реализират продукцията си. Благодаря, господин председателю, за сливанията и процесите в отрасъла миналата година. Много от нас бяха разочаровани от решението ви по това сливане. Искам да чуя направено ли е задълбочено проучване, защото аз много се изненадах, че това стана факт пет седмици след а, официалното нотифициране на комисията. Пет седмици са нищо. 15 седмици са необходими за изготвяне и отговаряне на въпросите, но не е само за срока. А, това може да доведе до ефекта на доминото. И миналия петък а, се предложи поредно изкупуване на месопроизводител на филма за ако се приеме, е, ще се окаже, че над половината от месопроизводителите в е, Ирландия ще бъдат в ръцете на две компании. Е, какво може да се направи, за да бъдат фирмите международно конкурентоспособни? Не зная дали ме разбирате, като говоря за ефект на доминото. Е, всъщност е, е, тези тези развития са само изкупуване, откупуване на време. И в, от миналото знаем, че такива укропнявания са за сметка на фермерите и малките фирми. И въпрос към двама ви. Ако можем да се да подходим холистично, защото двамата Двете преработвателни фирми получават близо милион евро в преки плащания, което означава, че Комисията и Европейския съюз финансира, подпомага подобни играчи, което е за сметка на, на фермерите. Помислете за това. Следващия, господин Дорфман. Малко бях изненадан, госпожо Еврокомисар, от това, че смятате, е, че е, правите услуга на земеделците, ако могат да продават и извън кооперативите, да речем. Е, не мога съвсем да разбера. Значи, ако има достатъчно, могат да предават извън, извън Арла, иначе Арла да се за, занимава казвате, земеделците са малки, а, а търговските вериги големи. Вярно е отчасти, че това не е ваша вина. Това само отчасти зависи от вас и до голяма степен от националните органи по конкуренцията. Пример, аз съм от един регион, където се произвежда продукти, които се продават тук в а, а, ябълки, оказва се, че да, това, което се продават за, на Брюксел за един, едно евро, от които фермера получава 30%, а тук се пред, продава за 2,60. Мисля, че е крайно време да се помисли по този въпрос. Дали а, а, е разумно а, в тези вериги фермера да получават 10% преработвателя, 20%, останалите 70% отиват в а, големите фирми. И аз ще подкрепя въпроса на колежката Магинес към господин Хоган. А, трябва оценка на въздействието. Вие говорихте за началото на 2018 година. Има ли воля у комисията да направи нещо по въпроса? Защото като гледам графика, който сте си изработили, това е извън нашия мандат. Това е отлагане и може би дори в следващата комисия, в следващия мандата на следващата комисия. Господин Рупе, Ačiū gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti komisarams už. Благодаря, господин председателю. Благодаря на двамата еврокомисари е, за работата им и за разбирането колко важен е аграрния сектор. Искам да попитам следното приходите от продадените стоки и плащанията от европейските фондове. Знаете, че разликата е двойна между някои държави членки. Знаете как това се... Искам да попитам как се отразява това според вас на конкуренцията. След това при срещи с фермери те ни казват, ако Европа поиска, може да уреди въпроса. Ето, банковите такси, ето, роуминга, примери има. Така че те питат а, дали Европейския съюз желае наистина да се занимае с тези некоректни практики на разплащане. Нямаме много време. Разбира се, не можем да тръгнем от нулата, но нека да започнем с конкретни решения. Първо за млякото, можем да продължим по този път. Господин Тоба, благодаря, господин председателю, уважаеми еврокомисари. Много говорихме за значението на организациите на производителите и кооперативите но изглежда, че правилата на законодателство в на конкуренцията не са винаги ясно. Е, работната група по е, селско-стопанските пазари предложи подобрение какво и кога смята да направи комисията. И второ, в редица държави членки има предложения за устойчиви продукти. В тях участват и производители и други организации. Не знаем е, как е уредено конкуренцията тук. Е, смятате ли да внесете яснота или ще дадете възможност за нови пилотни проекти, така че хората да проверят нови възможности. И накрая ние винаги мислим за крайния потребител. Но ако говорим за устойчивост и добруване на животните, нека не забравяме и непотребителите. Äh, Искам само да, господин Яр, е, от 92 година е, започна работа в земеделската политика. Тогава каз, след това се каза по-малко пари, повече свобода. Парите са по-малко. Дали свободата е повече? Не знам. Мисля, че няма а, лоялна конкуренция. Понеже говорите за а, възобновяеми енергоисточници и като говорим за свобода, те са източник на приходи. Ще се погрижите ли тази сфера да се запази? Второ, възможности за заобикаляне на пазарните вериги чрез пряки, преки продажби. Е, говоря за прясното мляко, например. И трето, има сериозно разминаване в цената на бълтъка при е, маслото и а, млякото. Предвижда ли се нещо в тази област или не? Грация, президент. Госпожа Джофрида, благодаря, господин председателю. Благодаря на еврокомисарите за дискусията по теми, които са много важни за нашата комисия – забраната за картелиране вече бе споменато. Това може да увеличи ролята на организаторите на производители, земеделски производители. Питам се дали сте съгласни, че въпросът е много спешен трябва да създадем правила, които конкретно да бъдат насочени към нелоялните търговски практики. Например, задължителни писмени договори, съдържащи като минимум цената, срокове на плащане. И е, начин, който по начин да се внасят жалби и оплаквания. Е, знаете, че само правилата няма да свършат работа. Ние го, трябва да говорим за интегрални действия. Това е което е необходимо на фермерите, за, за, тъй като факторите са много Всестранната политика може да укрепи позициите им. Преди всичко трябва да се помисли за стабилен доход на фермерите. Това е гореща тема в цяла Европа. Господин Джо Хейли имаме представител на Копа Кожеко. Господин председател, е, уважаеми гости, аз съм председател на Сдружението на фермерите в Ирландия. Знаете, че при нас доходите са ниски, доста по-ниски, отколкото в обществения сектор. Има голям дисбаланс в продоволствената верига. Резултатът е, че фермерите понякога са принудени да приемат непоносими условия, изключително ниски цени, които дори не покриват разходите им, камоли за на, печалба, а от тях се изискват качествени здравословни продукти. Каква устойчивост да постигнем, ако ние не сме самите устойчиви? все пак настоящите разпоредби на а, общата селскостопанска политика а, не подобри положението на фермерите. Наш, нашата, ко, нашия коопер Копа Кодека приветства изменението, но ние смятаме, че е необходимо наблюдение на цените по цялата верига по-голяма прозрачност и по отношение на печалбата и по отношение на цените. Трябва да се обърне внимание на първичните производители, на връзката между правото в областта на а, конкуренцията и земеделието. Да видим как ще се отрази това на бъдещата а, о, обща сълско-стопанска политика. Подкрепяме за европейското законодателство за конкуренцията да не се прилага по отношение на признати производител, производителски организации. Приветстваме предложението на Европейската комисия, споменатото от госпожа Вестагер е, че правилата трябва да бъдат е, коректни. Фермерите и държавите членки е, не успяха да се възползват от последните преимущества на ОПС, ОСП поради това объркване фермерите трябва да могат да работят заедно. Това е много важно да се укрепи тяхната позиция и да, да им се даде по-голяма мощ. Но без правна сигурност всички тези мерки няма да доведат до резултата предвид дисбалансите и сериозните затруднения, фермерите се нуждаят от ясни средства за действие, така че да се постигне резултат от кооперативите и организациите на производителите. Трябва да имаме яснота относно целите на ОСП и това е много важно. Важно е да продължим да обсъждаме политиката и след 2020. Копа Кожека иска яснота и прозрачност. Това е в полза на всички участници в веригата, от производителя през преработвателя и търговеца до крайния потребител. Благодаря. Председателят, благодаря много. А сега е мой ред. Ние обсъждаме от години конкуренцията в областта на продоволствието и но не бива да забравяме колко специфична е земеделската продукция. Заедно с ам, променливостта, на нестабилността на цените. И мнозина се възползват от това, като големите търговски вериги. От друга страна, производителите са твърде раздробени. За пък аграрния пазар е обект на множество интереси. Знаем, че има договорености относно цените, например, от млякото на прах. Нуждаем се от единни действия. Не можем да си позволим спекулативни продажби на земеделския пазар. Срещах се с млади фермери. Те са тук в залата и те изразиха мнението, че приходите на фермерите са намалели с 60%. Така сочат едни най-нови проучвания по въпроса. И резултатът е, че, че имаме много малко млади фермери в Европейския съюз. И най-сетне кооперативите в много държави кооперативите нямат същите права като, същите, като останалите економически субекти на пазара. Да, необходим е диалог в цялата продоволствена верига. Има стъпки в тази посока за разговори между доставчици, преработвателни фирми и дистрибутори. също и фермерите някак си е по-лесно да говорим на еврокомисарите, отколкото на някои генерални директори. Някои генерални дирекции просто блокират работата ни и не виждат смисъл от предприемането на законодателни мерки. Има учени, които твърдят, че в съвременния свят крупните кооперативи са все по-важни, а държавите губят своята водеща роля. Това се отнася особено за земеделието. И накрая всички очакваме конкретни предложения – и не сме съгласни да чакаме до 2018 година, защото тогава нашия мандат ще изтече, е, ще бъде избран нов парламент и е, нещата ще се забавят. Сега отговори от еврокомисарите. Um, Благодаря ви. На въпроса за графика. Изненадвам се, че господин Кузмик не ме разбра правилно. Не разбрахте правилно това, което казах в уводните си думи. А, аз внимателно се изразявах. Разбирам, а, че госпожа Магинес а, не беше тук, но господин, господин Кузмик беше. И аз казах, че това е начало на процеса. Ще има оценка на въздействието, което означава, че ще има публично допитване. На мен ми се искаше да няма, защото имахме много консултации в това отношение, което означава, че сега, ако ще проведем нова консултация, ще загубим още време, но нали, работим за по-доброто законотворчество. Сега, надявам се, стана ясно. Това е графикът ни на работа. 12 седмици ни трябват за оценката на въздействието, за консултацията, след това изготвяме оценката на въздействието и едва след това предложение. Така че до година пролетта ще излезем с предложение. Сега поне нещата са ясни. За първи път ви описвам а, графика вие сте запознати с работната грума, гру... работния график, извинете, на комисията. Той ви бе представен на 16 юни. Всичко е в името на по-доброто законотворчество. Господин Декастро каза нещо важно. Добре е да има яснота относно решението на Европейския съд по делото. Генерал... И да чуем становището на а, генералният адвокат очакваме след няколко месеца съдът да постанови решение, така че ще имаме повече яснота за омнибус и за последващото законодателство по отношение на веригата на доставки в хранително-вкусовата промишленост. Господин Дантен е съгласен, че имаме три различни елемента в цялата верига, едва ли трябва да ги повтарям – те бяха засегнати по време на последната реформа. В Омнибус в момента обсъждаме възможност те да бъдат развити в него. Това са наистина важни въпроси. Много от вас казаха, че се нуждаем от яснота по отношение на конкуренцията. Всички в комисията работим заедно, за да постигнем максимална правна сигурност в това отношение. 20 държави членки решиха да обединят усилията си за борбата с нелоялните практики. Дали трябва да хармонизираме правилата, не зная, защото ние не искаме да изкривяваме конкуренцията. Просто в случая се борим с нелоялната такива. Но се нуждаем от някакви правила. В отговор на господин Капуто. Това, което споменахте, е, се вписва по-скоро в е, защитата на потребителите и комисара Юрова може би би могла да ви предостави по-добър отговор от мен. Всички сме съгласни и всички вие е, го казахте, трябва да се предприемат мерки за борба с нелоялните практики. Нуждаем се от законодателна дейност в това отношение. Господин Варкасел, казаното от него беше доста показателно. Тези 50% са достатъчни. В Испания вие получавате необходимите е, средства. В момента е, тази мярка ще се прилага и за е, различни критерии. И Испания, и Польша имат възможност да диверсифицират пазарите си и го направиха успешно. И това е видно от цифрите за износа на ЕС. И това се дължи на мерките от общата организация на пазара. Не разполагам с цифри, а вие поискахте такива. Може би колегите от отдела ми ще ви ги предоставят. 2015-2016 година цените на стоките бяха 30-40% по-низки от приходите, които получаваха селскостопанските производители. Мисля, че това само по себе си е красноречиво. А по това време селскостопанските производители бяха под натиск и трудно имаха някакъв доход. Съгласен съм с вас. Трябва да внимаваме с концентрацията на стоките на пазара. Трудно е да се намери добър пазар. Иска ни се да а, влезем в китайския такъв, но трябва да бъдем предпазливи. От гледна точка на държавите членки е разумно да диверсифицират износа си, защото в противен случай рискуваме да се случи това, което се случи с а, Русия, а, ако слагаме всичките си яйца в една кошница. Господин Донано зададе въпрос за местното търсене и предлагане. Какви правила да търсим в това отношение? Хората, които произвеждат качествени стоки, на базата на зададените критерии би трябвало да могат да продават стоката си на местния пазар. Това не означава, че правото на конкуренцията трябва да засяга и тях и да постановява, че те могат да продават на местния пазар. Но можем да уредим доставките на местно равнище, защото всичко се определя от търсенето и предлагането на местно равнище. И в политиката на конкуренцията не трябва да се намесваме на този местен пазар. Най-доброто решение се намира там, на място. Един представител на Италия говори е, за кризата. Вие ми зададохте е, технически въпрос за това, което се случва в Марокко. Не бих могъл да ви отговоря. А така или иначе контрол е в ръцете на държавите членки, а не на Европейската комисия. Ако имате някакъв документ, ще го предам на компетентния комисар, но за съжаление а, отговорът на този въпрос не е в моите компетенции. Господин Буда спомена нещо важно. Вие говорихте за Румъния. 60% от доходите на вашите фермери се придобиват на местния пазар. Вие споменахте някои конкретни аспекти, аз нямам решение за тях, но вие споменахте кръговата економика и това, което казахте за нея, е релевантно. Ние работим по отношение на биоекономиката. Това означава да има контрол и управление на отпадъците. По-добро управление на ресурсите, по-добро използване – но е важно да се види каква е добавената полза от работата на фермерите. И в това отношение има голям потенциал. Биохимикалите, е, биопластмасата, е, как да заменим вноса на стоки от държави извън Европейския съюз? Как бихме могли да произвеждаме сами това, което внасяме? Биоекономиката е тема, на която ще се връщаме често до края на годината. Господин Макарти, ние предложихме таван по време на предишната реформа и някои държави членки заявиха, че не им се харесва идеята, но бихме могли да опитаме отново и да видим какво ще се случи. Съгласен съм, че концентрацията на пазара е голям проблем, както и прозрачното ценообразуване. Но можем да введем някакви минимални цени – това, което казахте е дълновидно, но нека да видим какво ще направим посредством механизма за борба с нелоялните търговски практики. Дали това ще доведе до прозрачно ценообразуване? Господин Ропе, вие а, е, споменахте въпроса за сближаването и работата ни по ОСП. Сигурен съм, че имате много да кажете за конвергенцията на плащанията между изток и запада, севера и юга. с сигурност дискусията по темата ще бъде оживена. Господин Яр, проявяваме интерес към развиването на биоенергиите. Ние работим в тясно сътрудничество с господин Каньете. Тъй като потенциала това отношение не се използва достатъчно. По този начин ще има повече заетост в селските райони и ще се повишат приходите на фермерите. Не знае какви са пречките пред преките продажби в Германия. Може би ще ни кажете малко повече за тях. На следващо място, можем да подкрепим фермерите, но не всички държави членки се възползват от тази възможност. Може би е, в някои държави членки има не до там добре организирани сдружения на е, селскостопански производители. Надявам се, господин председател, че отговорих на повечето от въпросите, на тези, е, на които не съм. Сега отговор ще даде госпожа Вестагер. Благодаря за всичко. боя се, че не мога да дам някакъв отговор, свързан с плодовете, зеленчуците там, горските плодове и сухите плодове. Но, към конкуренцията. Съм... Съм... За мене централизираната система въведе едно нормиране на цените. Сега е важно да има контрабалансираност или да има а, равноправни условия за всички. А, оценката на въздействието показва дали нещата функционират и дали могат да бъдат прилагани. Защото когато се вече се приеме едно решение, предварително се знае, че е, тези правила по силата на това решение ще могат да бъдат изпълнени. Същото, същото е, ако имаме различни гледни точки, особено в процеса на изработването, защото това води до наистина по-бърз, по-бърз напредък по пътя на изработването на законодателството. Сега, колкото до сливанията, необходимо е да имаме възможност различните фирми и бизнеса трябва да може да напредва при условие, че не се нарушават правата. Обаче, ако се нарушават правилата, трябва да се проучи. В също така разглеждаме и как стои въпроса с цените. Защото тук в процеса на наблюдение трябва да, да видим какво става с цените. Ако в процеса на сливане а, има а, увеличаване на цените, то вие като потребител, като а, фермер, имате ли възможност да намерите необходимото на друго място? Тоест, има ли лоялна конкуренция? Що се отнася до кланниците и пазара в Ирландия? След подобряване на дадено сливане, пазара се променя. И следващото сливане може да, да, да, да се извърши на тази основа, но при вече променилите се обстоятелства. Тук не става дума за ефекта домино. и а, а, а в крайна сметка правилата са направени не за да благоприятстват монопола, точно да демонополизират. А, колкото до случая с Румъния, може би има най-малко, най- най-малък брой на организации на производители в Румъния и това ги поставя в неблагоприятно положение. А колкото до процедурата за на, нарушение и задължението за супермаркетите да купуват местна продукция. По принцип такива изисквания има към супермаркетите в цяла Европа, защото целта е да се облагодетелстват местните е, пазари и производители. Но а, сега не, не, не може да, разбира се, не може да, да се иска, да речеме, а, да, примерно супермаркетите в Франция да искат само френски продукти и да кажат не, на другите вие не можете да намерите дял на пазара при нас. Тук не става дума за планинг, госпожа Касия, става дума за това, което извършваме в момента. Защото Ние се опитваме да създаваме правна, правна сигурност и в, включително и в областта на зектина. Защото когато вече се вземат съответните мерки, те, те създават известна, те е, създават правна сигурност. Защото правната, правната сигурност се осигурява с конкретни мерки, а не с а, теория. А, в момента се, се, се водат а, много разследвания в областта на търговията на, на, на дребно, много повече отколкото а, разследвания, в, които извършваме при производителите. Защото фермерите, замеделците нямат нужда само от повече от по, по, повече приходи, а, вклю, а включително имат нужда и от повече ефективност, която да дава възможност за по-добро и по-ефективно производство. И това е, това е целта. Тоест, фермерите да бъдат повече облагодетелствани, но това е, същевременно да не става за сметка на другите участници в продоволствената верига. Колкото до хуманното отношение към животните, в Нидерланди имаме много добри примери в областта на хуманното отношение към птиците и домашните птици. Така че ако правилата имат за, за цел да подобрат положението в един отрасъл, а не да пречат на другите да навлезат на пазара, ние ги приемаме и ги насърчаваме. Сега в, в Германия и в други държави членки. Виждаме възможности да се прилагат дерогации и да се постигне някакъв баланс с цел постигане на стабилност на цените, приходите на фермерите. и другите цели, записани в договора. И това дава точно този е, е, общоевропейски привкус на, компети... на конкуренцията, което е моята цел. Благодаря, госпожо и господин комисар, за този обмен на мнение, информация. Мисля, че наистина имахме една задълбочена дискусия. Необходима ни беше. Надяваме се, че резултата ще бъде едно законодателство, което ще фаворизира а, развитието на пазара. Господин Фланеган, госпожо Вестегър, най-често по а, моите за, за, избиратели ми казват, че не получават а, отговор на това. Колко доколко е справедливо плащането на хектар, то доколко е справедливо. Това създава не е само конфликт между производителите и земеделците, а и между самите земеделци. Може би просто забравих да ви отговоря на вашия въпрос. Аз не мога да ви, не мога да ви отговоря, защото не знам как се разпределят тези е, суми, така че трябва да, трябва да видя къде по някакъв начин има а, конфликт между политиката на конкуренция, равноправни условия и земеделите и дали има някакви е, конкретни последици за е, случая, който вие описвате. Приключваме с е, дискусията. Благодаря на всички. Благодаря на двамата комисари. Мисля, че наистина направихме крачка напред работа и сега очакваме конкретни мерки, конкретни законодателни предложения. Имате ли някакви възражения относно предложенията на координаторите, които сте получили по имейл? Имате ги на хартия, нямате възражения, добре приемат се. На 10 юли ще бъде следващото ни заседание. Благодаря на преводачите, благодаря на гостите, на младите фермери, които бяха наши гости. Приятна вечер на всички.